Buenas tardes. Empezamos la reunión. I will speak in Spanish. И така, колеги, нека започнем. Ще говоря на испански. Нека да погледнем дневния ред. Дали сте съгласни с дневния ред? Добре. Няма възражение. Тогава и протоколите. Протоколите са одобрени. Преминаваме към четвърта точка. Доклад относно доклада на комисията за 2016 година за Турция. Турция преминава през период на големи проблеми. Имаше и конституционна реформа в страната и нашата комисия е много загрижена от събитията, които стават в Турция Имаме резолюция по този повод. По повод на развитието в Турция и последните събития по принцип. Господин Таяни и господин Юнкер се, са се срещнали с президента Ердоган. Нашата комисия следи отношенията на Европейския съюз с Турция е много отблизо. Имаме предвидено заседание с Комисията по чува... правата на човека, но още нямаме дата. Ще давам думата на докладчицата госпожа Пери да представи доклада. Благодаря. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка, на секретарята и на всички колеги от групата, които работеха по доклада дни наред. Всички ние знаем, че по повод на Турция в политическите групи има различни мнения но все пак ние в противовес на съвета успяхме да изготвим обща позиция. Надявам се, че тази линия може да се подкрепи от всички политически групи. Имаме 25 компромиси, имаме на 30, на 300 изменения. Срокът е ясен и е ясно, че нашата оценка е единна, а именно конституционните изменения не са в съответствие с копенхагенските критерии. Ето защо парламентът призовава държавите членки и комисията, ако този пакет, конституционен пакет бъде прият без промени, то това да доведе до прекъсване на преговорите. Ние като институция имаме много ясна линия по отношение на Турция. И смятаме, че ако защитаваме само собствените си идеи, няма да получим силна позиция. Така че през ноември, с изключение на 37 членове, всички ние подкрепихме замразяването на преговорите. Сега изпращаме много ясен сигнал. Единни сме и искаме наистина е, посланието да ни е ясно, то е и единно. Имахме много дебати в парламента за ситуацията в Турция и искам да повторя още веднъж. Всички сме съгласни с оценката, че нещата не се подобряват. Ето, един съдя от ОНЕ е осъден на още 7 години, един друг депутат от опозиционната партия СХБ е осъден и е арестуван и осъден. И знаем, че има демонстрация до Истанбул с посланието справедливост. Ние искаме да подкрепим именно тези хора, хората, които се борят за демокрация. И така, утре ще гласуваме. Ако имате въпроси, ще им отговоря с удоволствие. Но радвам се, че за трета поредна година всички докладчици в Сянка играха конструктивна роля и аз наистина се надявам на конструктивна подкрепа утре. Благодаря. Преминаваме към докладчи в Сянка, госпожа Маринеско. Аз ще говоря от името на госпожа Зомер. Най-напред поздравление за докладчика за доброто сътрудничество. Миналата година имахме добра резултат с резолюцията. За съжаление, от тогава имаше драматично развитие в Турция, имаше референдума за конституция, но въпреки консенсуса по Турция имахме няколко кръга преговори за компромиси. Компромисите са важни е, те засягат конституционния референдум, съответствието с критериите от Копенхаген и нарушаването на правата на гражданското общество. Официалното прекъсване на преговорите би трябвало да настъпи, ако този пакет се приложи непроменен, защото този пакет от промени не съответства на копенхагенските критерии. Важно е да сме единни и, важно, и е важно да усетим диктаторското поведение на президента. Друг важен въпрос е парите за Турция да бъдат спрени, но преди това трябва да прекъснем преговорите т.е. средства и преговори трябва да бъдат преустановени. Освен това, средствата, които са определени за Турция, свързани с беженците, те трябва да стигнат до гражданските организации. Освен това, имаше нарушение на човешките права преди референдума, имаше обвинения и, изказвания от страна на президента за някои правителствени ръководители, че са нацисти. Всичко това ние осъждаме. По принцип, имахме обаче добри преговори по текста. Надяваме се на широка подкрепа утре. Благодаря. Господин Белтер има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо Пери, аз се сещам за заседанието, на което обсъждахме измененията. Аз изпомнях рационалните аргументи и бях много доволен, че може да работим заедно и може да се споразумеем по нещата, които бяха още отворени. Компромисите бяха много важни да бъдат постигнати. Аз много се застъпвам за тези компромиси и смятам, че е много хубаво, че успяхме да ги постигнем. Но нека да кажем и ние всъщност казваме съвсем ясно, че продължаваме да подкрепяме Турция, че имаме една разумна политика към Турция. Искаме да подкрепим а, демократичните сили в Турция. Важно е да мислим за интересите на турските граждани. И трябва да търсим, да мислим за хората, които в момента в Германия биват третирани с унижение. Трябва Европа по принцип да преследва тази политика. Господин Балтманс. Госпожа Балтманс. Благодаря. Наистина, най-добре е да оценим е, ситуацията в Турция изцяло, за да разберем как да се движим напред. Има ясна линия, която сега е намерена. От една страна се прави препратка към резолюцията от миналата година. Резолюция, в която парламентът още тогава говори, че ще има последици от нарушаването на човешките права в Турция, особено а, по повод, реакцията по повод на, на мерките след проваления, след неуспешния а, преврат. На следващо място говорим за пакета от конституционни промени, ние ясно казваме в доклада, че ако този пакет се приложи непроменен, то това автоматично ще доведе, и аз казвам за съжаление, ще доведе до ситуацията, където Турция не изпълнява повече критериите от Копенхаген. Ние това го казваме много ясно в доклада и това е всъщност сърцевината на това, което постигнахме. Може дълго да говоря за нашите опасения, че се нарушават основните свободи и права, независимо дали това са свободите и правата на младсинствата, на съдебната система, на хората с увреждания, на човешките права. Но така или иначе ние говорим за тези основни принципи от години. И се радвам, че всички политически групи подкрепят този чувствителен въпрос. Аз съм загрижена, че е, Европейската комисия и съветът не са толкова категорични в формулировките си. Ето за това е то още повече толкова важно да сме ние ясни в нашата линия, а именно, че всички неща, които се случват в Турция, ще имат ясни последици. И накрая, това е нещо, което често се споменава по повод на отношенията с Турция. Мисля, че е ясно. Ясно да се каже, че този доклад не трябва да е плесница в лицето на демократичните хора в е, Турция. Но ако ние в Европа не защитаваме основните принципи на демокрацията, кой ще го направи? Това е и в името на хората, които искат да, да живеят в демократична Турция, които подкрепят разделянето на властите и върховенството на закона. Затова мисля, че е важно, важно е, всички онези хора, които са в Турция искат да разберат доклада, да разберат правилно, че ние сме загрижени за академиците в затвора, журналистите в затвора и щетите нанесени на гражданското общество. Но така или иначе ние нямаме друг избор. И трябва да държим сметка на, държ... на държавите, на страните кандидатки да спазват нашите изисквания. Гнадин Кадипири. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на Кати Пири, която вече трета последователна година работи изключително ангажирано и работи много добре с всички докладчици в Сянка. Благодарение на нея постигнахме един текст, който е добре ориентиран. Що се отнася до позицията а, ми като представител на Кипър, те няма да ви а, изненада. Преговорите се подновяват към края на юни и е много важно да се заяви ясна позиция. И мисля, че този път в Женева залогът е бъдещето на гражданите на Кипър независимо от това дали са от гръцки или от турски происход. Европейският съюз подхожда с голяма амбиция, иска да се постигне решение. Но усилията, които се полагат, не отговарят на заявената амбиция. И в крайна сметка Турция настоява, че кипърският въпрос не е въпрос, който е тема за засягаща Европейския съюз. При подобни твърдения трябва да се реагира. Давате си сметка, че те не са от полза. И има турски политици също време, на които заявяват, че искат решение. И така. През следващите няколко дни е много важно да заявим тази позиция и да окажем натиск върху турската страна, за да се намери решение на кипърския проблем. Ясно, е, че този въпрос не засяга само Турция, но също времено Турция е държавата, която действа като окупатор. Ясно е, че има спорове между турските кипърци и гръцките кипърци, но това е проблем, който щеше да бъде вече отдавна разрешен, ако не беше турци. Като цяло докладът е, е добре ориентиран, но има някои елементи, които малко ни безпокоят. Например, идеята да се поднови митническия съюз между Европейския съюз и Турция. Аз не виждам как може да се от... поднови митническия съюз, при положение, че Турция в момента не прилага споразумението за митническия съюз. Вторият въпрос е свързан с либерализацията на визите – и това, че турската част на нали, е, засягаща либерализацията на визите не се прилага към е, гражданите на Кипър. И така, надявам се да се вземат всички тези въпроси, за да се е, разреши ситуацията в Кипър. Благодаря много, казва господин Бухнер. Аз искам да се изкажа от името на нашия докладчик Сянка. Той е съгласен с точка 5, свързана с преустановяването на преговорите за присъединяване, ако влезе в сила новата конституция без каквито и да било изменения. Описанието на настоящото положение в Турция обаче според нас не е е, не отразява действителното огромно влушаване на върховенството на закона и правата на човека в Турция. Особено е, това, че държавата е, използва всякакви методи за преследване срещу стотици хиляди души. Още току-що, преди няколко минути, получих информация за още един арест преди няколко месеца посетих е, едно селище в Турция и след като напуснахме, много от хората, с които бяхме разговаряли, бяха арестувани, може би защото бяхме разговаряли с тях. Не се изпоменава сериозната опасност в Турция да започне гражданска война. Това са някои от основните ни безпокойства. И още нещо против Митническия съюз сме. Добре, това бяха докладчиците Сянка. на следващите, които имат желание да се изкажат, ще дам само по една минута, тъй като след това прести Латинска Америка, господин Христофор. Благодаря, господин председател. Турция не зачита а, нито една от основните е, ценности, на които настоява. И много често има действия срещу Кипър, срещу Гърция, Протоколът от Анкара не се прилага. Това е обида в лицето на Европейския съюз. Не може да се а, подновява митническия съюз в този климат. По кипърския въпрос нашия президент, господин Астасиада, изправи всичко възможно, за да се постигне решение. Но Европейският съюз трябва да си дава сметка, че няма как да има решение на ситуацията, ако Турция продължава да настоява да бъде разглеждана като гарант на сигурността на Кипър. Не. Ем, Европейския съюз може да е единственият гарант за сигурността на Кипър. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата и на докладчицата Сянка. Мисля, че те добре описаха положението с правата на човека в Турция. Има един конкретен въпрос, на който искам да се спра. Европейската комисия се опитва да съживи митническия съюз с Турция. Кому е нужно това? добре да кажем им економически интереси на някои държави членки и някои турски фирми. Но какво послание изпраща това спрямо Турция? С господин Ердоган всеки един ден е, и, играта продължава. И аз е, бих искала да благодаря на Кати Пери за работата и по този доклад. Много е важно парламента да заяви ясна и е, твърда позиция. И то не е, тази позиция не е насочена към господин Ердоган. Тя е, е в много по-голяма степен насочена към гражданите на Турция, които имат нужда от нашата солидарност и които са против диктатурата на Ердокан, която не само а, е в остро нарушение на копенхагенските критерии, но нарушава а, множество права, а, правят се опити да се запуши устата на хората, има изтезания, има убийства в центровете за задържане. Миналата седмица господин Ердоган даде интервю за португалска телевизия и когато, когато журналистът му зададе въпрос за преследванията на граждани, той го обяви в терористична позиция. Колегата Епитидеос има думата. Благодаря, господин председател. Отношенията между Европейския съюз и Турция съществуват от много време насам. От десетилетия. И когато има ситуация, в която подобрение няма, а която е, е, е злокачествена, тогава трябва да се вземат някои решения, да се види какво може да се е, направи. Е, не може само да сме мили и любезни. Крайно време е Турция да промени поведението си, да спре да се държи застрашително към Гърция, към Кипър, но всъщност така както се движат нещата сега, това няма да стане. Трябва твърда позиция. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ако сравняваме този доклад с други доклади от миналото, мисля, че докладчикът е в още по-трудно положение. Мисля, че този текст е тясно свързан с действителността. Имам въпрос към госпожа Пири. Защо има промени? Продажбата на оръжия от Германия и от Австрия не е взета предвид. Важни са европейските задължения спрямо Турция и особено, що се отнася до Кипър. И тук има задължение на Европейския съюз, а именно да се гарантира върховенството на закона в европейски план това не е чисто политически въпрос. Той е свързан и с митниците, свързан е и с заплахите към Кипър. Благодаря, господин председател, съвсем накратко. Нека да благодаря на докладчика за нейната отлична работа. Вече много години се работи по тази тема докладчиците сянка също работиха добре и компромисните изменения, които са ни представени, са съвсем ясни. Трябва да заявим кое е важно за Европейския парламент. Има, имаше много а, драстична конституционна реформа. имаше крачка назад по отношение на критериите за напредък спрямо Европейския съюз. Ако, ако митническия ни съюз с Турция ни помага да окажем влияние върху Турция, тогава защо да не го използваме? трябва да видим как може да се реагира на потребностите на тези 90% от населението, които са против... На 49%, които са против е, Ердоган. Благодаря. Приветстваме усилията на докладчика и докладчите в Сянка, за да, да вземат предвид всички предизвикателства. В Турция бяха подадени много изменения. Споделяме много от безпокойствата изразени и в доклада и ние самите сме ги изказвали нееднократно, особено, що се отнася до върховенството на закона, независимостта на съдебната система, демокрацията и свободата на словото. За свободата на словото сме особено обезпокоени. Хвърлени са в затвора журналисти, защитници на правата на човека, представители на академичните среди, на, наскоро е, пострадаха и представители на Amnesty International в Турция. Е, влезаха в, влязаха в сила множество меки, включи, е, и се прилагат а, нормите а, за борба срещу тероризма а, за произволно сплашване и тормоз и трябва да се вземат предвид и последните събития от на сам. Също време на Турция е една от най-близките ни партньори, една от най-важните ни партньори. Искаме тя да се придвижи е, по посока към Европейския съюз, а не е, да се отдалечава от нас. И точно това беше и е, посланието на председателя Юнкер и председателя Туск към Турция им са заведени множество срещи на високо равнище. Трябва да се занимаем в повече подробности с енергетиката, транспорта, економиката, засилването на политическия диалог. Ще продължим да си сътрудничим за, в областта на миграцията, включително и с предоставянето на допълнителни средства за помощ за беженците Говори се и за подновяването и осъвременяването на Митническия съюз и темата продължава да се обсъжда в съвета. В заключение искам да кажа, че ще продължим да работим с Турция, но ще следим много внимателно всичко, което се случва там, включително и Конституцията. Благодаря ви, господин Поповски. Благодаря на всички, които работиха по тази тема. Гласуваме по доклада утре в пленарна зала на 10 юли. Благодаря. Имаше някои въпроси. Аз като докладчик мога ли да се изкажа? Първо, по Митническия съюз споразумението, което постигнахме, същото което бе постигнато при обсъждането в Комисията по външни работи, що се отнася до актуализирането на Митническия съюз. Така че нещата не са променени. Знам, знаем, че Кипър не е съгласна с тази позиция. Обединената левица и зелените също са против, но това вече е гласувано и не можем ей тъй да променяме позицията на Комисията по външни работи по темата. Аз съм убедена, че е една от много малкото ни възможности да повлияем на развитието на Турция е през економиката. И един от начините за това е чрез митническия съюз. ако влушим тези отношения, това ще се отрази на всички. А, колегата Такис Хаджи Георгио каза нещо, с което съм съгласна. Надяваме се преговорите за Кипър, които ще започнат скоро, да постигнат бърз и успешен резултат – Целта не е да се хвърлят обвинения, целта е да се насърчи напредъка по преговорите. И тук не сме заели позиция по темата, именно заради това. Що се отнася до колегите от групата на зелените, а, ние, аз съм изненадан от това, което казвате, защото с докладчика всяка обсъждаме нещата и той беше на друга позиция. Не мисля, че сме твърде мили любезни към а, Турция. Съвсем ясно заявяваме какво смятаме за положението в затворите, за арестите, за уволненията и така нататък такива твърди формулировки до тук в документи на Европейския съюз по темата не е имало. Не наричаме случващото се гражданска война, защото в по-голямата част от държавите членки на Европейския съюз ПКК се признава за терористична организация. А в момента, в който се използва думата гражданска война, тя а, е, назовава нещата по съвсем различен начин и има ясно политическо значение и за, ние сме против е, да се използва такава дума. Що се отнася до това, кой е стоял зад преврата? Темата се обсъди в големи подробности в парламента, но не ние а, е, трябва да решим кой е бил за този преврат, опит за преврат и кой не е. ние нямаме правомощие за разследване. И единственото, което можем да кажем е, че, и което казваме, че чакаме да бъдат събрани убедителни доказателства, що се отнася до планиралите опита за преврат. Що се отнася казаното от господин Поповски от комисията? Благодаря ви за коментарите. Ние тук в Европейския парламент също искаме Турция да се движи в посока към Европейския съюз. Не искаме да тръгне в друга посока, но също време е много важно как наричаме нещата. Преговорната рамка от 2005 година продължава да съществува и там се казва, ако има нарушение на правата на човека и ако има нарушение на копенхагенските критерии, трябва на това да доведе до своите последици. Благодаря много. М Нямаме много време, но искахме докладчиците всяка да могат да, заведат заявят своята позиция. Следващата точка са политическите отношения между Европейския съюз и Латинска Америка. Господин Хави Лопес от групата на социалистите и демократите е докладчик по темата. 250 са подадените изменения докладчикът се е срещнал с докладчиците в сянка и са постигнати 27 компромисни изменения. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Молбата на председателя е да напуснете залата по-тихо, колеги. Благодаря. Имаше обмен на мнения. Искам да правя кратък коментар за тези 150 изменения. Много докладчици в сянка внесох изменения, имаше и други депутати. Тези изменения като цяло подобряват наистина и допълват доклада. Има интерес да се постигне консенсус, като същевременно разбираме, че има особености за всяка отделна страна. Важното е да се запази общия подход от първия проект от текст. Целта на този текст е да се подобри отношенията между Европейския съюз и тези държави и <clears throat> да ги приведем в съответствие с международните стандарти. Нашият доклад е насочен към инструментите за нашите взаимоотношения и целта е как да ги подобрим. Има и обща програма. Имаме общи предизвикателства и пред нас е пред тях. Важното е как да подобрим нашите отношения и заедно с тях е, да се противопоставим на глобалните предизвикателства. Има много позитивни неща в измененията. Искам да подчертая, че искаме график е, за големите споразумения, които са предмет на преговори в момента, Разбира се, подходът ни към тези въпроси е хоризонтален, като естествено правиме коментари за спецификата във всяка страна. Надяваме се, че през следващите седмици ще имаме възможност да постигнем един широк консенсус за този доклад. Благодаря на докладчиците в сянка.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 отношението на адвокатчика към този въпрос е много почтено. Заедно с него проведохме един добър диалог. Работим по някои компромиси и от гледна точка на ценностите искаме тези изменения да бъде представени в доклада. Споделяме това, което е казано в доклада. Тук не става дума за двойни изисквания. Важното е между нас и тези държави, като между приятели, да има добри отношения. В никакъв случай не бива нашата позиция да е високомерна. Добре е да говорим за общите ни ценности – и е добре да се подобрят регионалните взаимоотношения между Европейския съюз и държавите в Латинска Америка на базата на демокрацията, върховенството на закона и други ценности, които споделяме. Да, добре е да подобрим, да поздравим Латинска Америка и държавите там за позицията, която, която заеха напоследък и усилията, които полагат пред последно време да се приложи една политика за помощ за уязвимите групи в обществото. Споделяме тези цели. И това е да се отбележи в доклада. По други въпроса, науки и изследвания, те са важни от гледна точка на околната среда и трафика на наркотици, а и економиката. Можем да кажем, че позитивните резултати са в полза на всички. Трябва да <clears throat> се противопоставим на инфлацията за да можем да помогнем да се увеличат инвестициите в тези държави. Всички тези неща са казани ясно до доклада. Така че нашите приятели в тези държави да продължат е, в тази насока и да имат е, успех. Мисля, че това е отразено в доклада. Да, има някои неща, които трябва да се доизгладят, но по принцип съм доволен от това, на къде върват нещата. Едно от притесненията в нашия парламент е, е Венецуела. Ние сме сериозно обезпокоени от влушаването на демокрацията и човешките права в Венецуела. Трябва да се възстанови властта на парламента да освободят е, политически затворници и да организират е, свободни и честни демократични избори. Да, да. Това. По това има съгласие. За Куба ще поговорим. Утре има гласуване. Благодаря на докладчика cita importante a las cuatro. A los ponentes le puedo dar tres minutos, eh, pero tres minutos. Señor Nar. Очакваме важен гост в 16 часа по две минути на докладчиците в сянка. Да. Работата на докладчика беше извършена много професионално. Надявам се, че ще успеем да постигнем споразумение. Благодаря на Хепе Лопес. Опитваме, виждам, че се опитва да вмести всички изменения и да бъде максимално гъвкав. Естествено е, че трябва да се постигне баланс по отношение на всички тези различни държави там – Господин Прок. Entonces, señor Салафранка. Gracias, Господин Салафранко. Благодаря на докладчика за конструктивния подход. за подобряване на регионалните стратегически взаимоотношения с държавите в този регион. По отношение на моите изменения, докладчикът прояви гъвкавост. Взехме предвид стратегическите отношения на Европейския съюз с страни като Мексико и Аржентина и Бразилия. Добре, да се спазват сроковете в споразумението за асоциация с Чили и Мексико и насърчавам комисията да потърси нов консенсус от гледна точка на развитието на този регион. Благодаря на докладчика за това, че прие моето изменение. Надявам се, че тогава ще получи широка подкрепа integradoras y el espíritu abierto del señor López y su amabilidad para con las enmiendas. Господин Лопес е, подходи много открито, с добра воля към всички изменения и не само към тези от докладчиците в сянка. Аз е, внесох няколко изменения Смятам, че Европейския съюз и страните в Латинска Америка трябва да бъдат естествени съюзници. Това е посочено в някои от моите изменения. Искам да помоля господин Лопес да вземе предвид изменението за заличаване на 1.4.5. Господин Лопес, искате ли думата? Разполагате с 3-4 минути. Благодаря, колеги, благодаря за коментарите. И за измененията от докладчиците в Сянка и други депутати. като допълнение към казаното в този доклад. Целта е да се покажат общите ни ценности и общата ни програма на база на тези ценности. На база, в контекста на международните отношения. Добре да има инструмент, който да демонстрира тези отношения. Латинска Америка и Европейския съюз са, са добри приятели. И е много важно на международната сцена да се държат като съюзници. Това беше една от целите в доклада да се подкрепяме взаимно за развитието на економиката, за човешките права, демокрацията и борбата срещу промените в климата. Това са неща, които споделяме и затова трябва категорично да изразяваме обща позиция. И ние, и те в големите международни организации, като ОНЕ и други. Един от най-важните фактори за развитие на економическия растеж е институционалната стабилност и доброто управление, които в Латинска Америка са предизвикателства. Друг е, важен момент е сигурността. Благодаря на господин Селфенк за приноса към доклада. Благодаря за експертният опит и познанията, които има в този регион. Ще се опитам с измененията да подобрим, да подобря характера на текста. Някои изменения са по-скоро идеологически. Важното е да се постигне компромис, и да не забравяме предишните позиции на парламента. Най-важният акцент трябва да падне върху двустранните отношения между двата региона и да се потърси баланс. Има някои въпроси, по които вече започнахме размисъл. И както е посочила парламента, миналото във връзка с Венецуела и Куба. Ще трябва да потърсим друго решение. Благодаря на заместник докладчиците за сътрудничеството. Радвам се, че така успяхме да постигнем един добър текст. Общо взето, работихме в консенсус, като целта ни беше да подкрепим нашите ценности в международните отношения. Благодаря, господин Лопес. Гласуването в нашата комисия по този доклад ще бъде на 11 юли, а в пленарната зала обсъждането ще бъде през септември. Нека да спрем до тук и да изчакаме министъра от Босния и Херцеговина. Vamos a, a continuar con la, con la sesión y con el siguiente. И така, колеги, продължаваме с нашата работа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е шеста точка. Размяна на мнение с Денис Свиздич. Той е председател на Министерския съвет на Босна и Херцеговина господин Свивич е съпровождан от посланничката Топик и директор по европейската интеграция. Искам да приветствам с добре дошли и депутати от Босна и Херцеговина. Те участват в един семинар, който се организира от Европейския парламент. Този обмен на мнение е продължение от заседанието с министъра на външните работи от април. Има още един месец до срещата на върха в Триест. Там ще се обсъждат економическите отношения и транспортните отношения на Западните Балкани. Задоволство biti опет са вама и говорите на тему Европейски интерес. Уважаеми дами и господа, за мен е голямо удоволствие да бъда тук пред вас и да говоря за економическата интеграция и политическата интеграция на Босна и Херцеговина. За нас това е приоритет. Отношенията с Европейския съюз – Искам да кажа, че Министерския съвет на Босна и Херцеговина, чийто председател съм аз, се занимава с мерките, които засягат интеграцията ни в Европейския съюз. Интеграцията предполага модернизация и демокрация на страната. Реформите в страната се опосредстват в полза на всички граждани. Европейските институции се надявам виждат тези наши усилия и ги отразяват в доклада за Босна и Херцеговина. Ние също така виждаме усилията на Европейския съюз и на институциите му, благодарение на които ние се движим в посока на Европа. Срещнах се миналия седми с върховната представителка в Брюксел и уточнихме нашата перспектива за присъединяване към Европейския съюз. И то не само нашата перспектива, а перспективата на цяло, целите Западни Балкани. Това е отразено и в изявлението на комисар Хан от март тази година. Затова искам да уточня, че годината 2016 беше изпълнена с успехи, що се отнася до, до европейската ни интеграция. Ние подадохме нашата кандидатура, съветът по общи работи се произнесе по нашата кандидатура в последствие. Комисията е попита, помолена за становище. През декември 2016 година ние под Получихме анкета от Европейската комисия. Така че 2016 година беше най-успешната година за Босна и Херцеговина по отношение на европейската ни интеграция. Министерския съвет е двигателят на интеграцията. Това, което ще кажа, постигнахме само за две години. Ние се надявахме, че тези успехи ще ги постигнем за 7 години, но, но успяхме всъщност само за 2 години да подпишем а, споразумение за асоцииране и това в, по време, когато Босна и Херцеговина нямаха много добри отношения с съседите си на Западните Балкани, с изключение на Харватия. Имаше блокади на страната, така че 2016 година представлява повратен пункт за нас в европейската интеграция. През 2000 2017 година Министерският съвет продължи да работи много интензивно, тъй като ние осъзнаваме, че това ще е годината, в която ще трябва да се справяме с най-много предизвикателства на политическа и административно равнище. Искам да кажа, че всички тези предизвикателства, че за всички тях ние сме добре подготвени. Имаме също така една много ясна цел – а именно нашия мандат. Искаме да получим до първата половина на 2018 година да получим статут на страна кандидат. Мисля, че може да го постигнем. Нашите представ, представи са реалистични. Работим с нашите съседи но естествено трябва ни помощ, трябват ни насоки, за да може да попълним анкетата от комисията. Освен това, ни трябва и добра координация. В този смисъл искам да посоча, че всички онези, които участват в тази координация, знаят съвсем добре, че ще използваме всички административно-технически изисквания, за да може да отговорим на комисията. Това е, е, беше първият етап и го завършихме с успех. Сега очакваме сътрудничеството с различните институции. До сега 20 000 страници са изготвени е, като отговори на анкетата, която обхваща повече от 3000 страници. И така, намираме се във втория етап на нашата работа. Предстои ни съставяне на работни групи. <clears throat> В тези работни групи ще се извършва техническа работа, за да може да отговорим на поставените въпроси. Това ще са 25 000 страници. Всичко това е отговори към комисията. Но за тази цел ни трябва време. Надявам се обаче, че през следващите месеци ще се справим. Институциите на моята страна искат да се концентрират върху качеството, а не върху бързото обработване на тези въпроси. Но както и да е. Ние следваме насоките на комисията. Надяваме се, както казах, че с тази работа ще приключим през следващите седмици, така че първата половина на 2018 година да може да получим статута на страна кандидата. Дами и господа, Босна и Херцеговина се ангажира за изпълнение на изискванията на споразумението за стабилизиране и растеж. Имаме различни мерки, които предприехме в тази насока. През последния месец имаше заседание в Сараево. Създадохме съвета за сътрудничество и асоцииране. Сега, що се отнася до парламентарното измерение? След първото заседание на, в Сараево 2015 година, знаем, че ще има закъснение. Особено, що се отнася до парламентарните комисии. Парламентарната комисия по европейски въпроси – работи интензивно и вече е изготвила основни насоки за прилагането на парламентарното измерение на сътрудничеството. Както казах, представителите на тази комисия казват, че трябват строги правила. Вероятно, първите цели ще бъдат постигнати след две години. На европейските депутати искам да кажа, че е много важно да имаме тези правила. Те ще бъдат обединени в един регламент. Това са нашите приоритети. Те са отразени в доклада на комисията. Ние излязохме с обвързващ документ – който ще бъде приложен от всички институции на страната. Босна и Херцеговина ще продължи с реформите. Това е социо-економически и съдебен пакет. Този пакет ще се прилага заедно с плана за действия. 34 са мерките, 18 от тях вече са приложени, а 7 от тях се обработват в момента. Затова смятам, че този реформираш дневен ред е изпълнен до 35%. Но естествено, смятам, че всичко ще бъде свършено до две години. Това означава, че за две години успяхме да изпълним 18%. Мерките, които като цяло трябва да се предприемат, са изпълнени до 40%. Мерките съответстват на плана за действие. Като цяло имаме изпълнение на тези мерки до 50%. Освен това, трябва да говорим за държавните заплати и трябва да реформираме данъчната система. по отношение на економиката и финансовата сфера има все повече мерки. С 4% през 2016 година имаме повече събрани данъци от 2015 година. Тенденцията за 2017 година е възходяща. Така не се надяваме да, финансирам, да, да стабилизираме нашите финанси. Така укрепваме нашата кредитоспособност. Модис се изказа много положително за нас. Трябва да подобрим економическия, економическия климат в страната. ПВП през 2015 година беше 3%. 8% е цифрата за 2016 година. Световната банка публикува прогнози преди няколко седмици, в които се казва, че БВП ръста ще бъде за тази година 2%, за следващата година 4%. Конкурентоспособността на босненските предприятия също се подобрява, износът се повишава, това е добър сигнал за развитието на страната. През 2016 година имахме 4% ръст на износа. 2016 година установихме, че износът е се увеличил, а дефицитът е намалял. Резултатите за тази година ще бъдат по-добри в сравнение с последните 20 години. Износът се увеличил като цяло с 13%, 14% за ЦЕФТА и 40% за Европейския съюз. Освен това, се оказа, че износът на Босна за Европа е много важен. Освен това, трябва да укрепим туризма. През 2015 година туризмът се увеличил с 10%. През 2016 година имаме увеличение както на броя на туриста, така и на броя на нощувките. Общата тенденция върви към ръст 25%. По отношение на енергетиката, сме водещи в региона. Наши продукти, като металургични продукти, хранителни продукти, мебели, имат много добра, добър имидж. Приехме пакет за реформи между, за 2017 и 2019 година. Това е един пакет от структурни реформи, който трябва да осигури допълнителен ръст макрофинансова стабилност и да даде възможност за економии. Особено по отношение на енергопроизводството и на някои промишлени области ние сме водещи. Това се показва също и в нашия износ. Това означава, че нашите продукти имат високо качество. През последните 20 месеца, трябва да кажа, че бяха създадени в Босна и Херцеговина повече от 20 000 нови работни места, особено за младежите, защото младежката безработица е най-големият макроекономически проблем. Ние много усърдно работим за преодоляването на този проблем. Естествено, важна е и стабилността на външната ни политика. За това искаме да работим в тясно сътрудничество с съседите си от региона. И тук имам предвид сътрудничество в рамките на Берлинския процес или в рамките на, на шесте държави от Западните Балкани. През март в Сараево имахме честа да посрещнем комисар Хан и представители от Италия. Тази среща бе важна за нас, но и сътрудничеството в економическата област си остава съществено. Економическото сътрудничество ще бъде темата, която ще доминира заседанието заседанията и с по-нататъчните срещи в Западните Балкани. През февруари подписахме едно транспортно споразумение – Той има символична стойност. И е много добре прието от всички държавни ръководители в Западните Балкани. Освен това, продължаваме да сключваме договори за проекти в рамките на процеса от Триест. Надявам се международната общност да види нашите усилия и те да бъдат отразени, отразени в международните документи. Надяваме се и на допълнителна финансова помощ за тези проекти. През миналата година нямаше Нямаше босненски проекти в областта на транспорта, защото ние още не бяхме оточнили нашата стратегия. Сега обаче имаме добро планиране за инфраструктурата, а също така имаме и стратегия за екологията. И така създадохме условията за финансирането на проектите. Нашата екологична стратегия се основава на общностното законодателство. То е много важно за нас. Имаме седем проекта в областта на екологията, между които проекти от областта на транспорта, екологията и културата. Надявам се, че и качеството на тези проекти ще бъде оценено и в Триест ще намерим съответната финансова подкрепа. По-нататъчни инвестиции, по-нататъчна заетост, това са приоритетите за мен, за нашата страна. Сега за регионалното сътрудничество. Ние искаме да го укрепим, но искаме да укрепим и двустранните отношения с страните от региона. Искаме да утвърдим и разширим политическия, регионалния политик и политиката на помирение и добросъседство. През 2015 година в Министерския съвет се срещнахме в рамките на Министерския съвет, се срещнахме и със сръбското правителство и подписахме двустранни споразумения. През февруари тази година се срещнахме с правителството на Сърбия и на Черна гора. Предстои общо съвместно с, с заседание между нашето правителство и правителството на Харватия. Ние ще спазваме споразумението за асоцииране – и в този смисъл работим и с Македония и Черна гора. Предстои е, бе подписано споразумение с тези страни през април. Важно за двустранните отношения е уточняването на границите. Работим с нашите съседи за това да има ясни точки за прекусяване на границата. Имаме допълнителна информация, изработили сме план за действие, за да може с нашите две съседки да се споразумеем и да признаем общата си граница. Подписахме споразумение за границите с Черна гора, то се прилага, то за нас е много важно. Надяваме се че нашите приятели ще ни подкрепят в това начинание за уточняване на границите. Уважаеми дами и господа, Босна и Херцеговина приветства глобалната стратегия за отбрана и защита на Европейския съюз. Ние ще дадем нашия принос към тази стратегия в рамките на нашите възможности. Босна и Херцеговина и Европейския съюз ние имаме общи предизвикателства. И също така сме решени да вървим в посока на демокрацията и, правител... и върховенството на закона. Искаме да създадем обща рамка с Европейския съюз за управление на кризи. Обръщаме се към върховната представителка и към компетентните служби по сигурността. с желанието да участваме в съответните мисии. Босна и Херцеговина е един надежден и решителен партньор. Решителен за повече сигурност. Освен това, ние разбираме каква е нашата отговорност за сигурността. Нашата страна, когато председателствахме съвета на Европа изготви документ за тероризма и за чуждестранните бойци. Освен това, бе изготвен един допълнителен протокол. Ние сме шестата страна, която подписа, ратифицира този протокол. Този протокол ще влезе в сила на 1 юли. Ние сме първата страна в региона, в която имаме наказателно-правни мерки за осъждането на чуждестранни бойци, които са напуснали Босна и Херцеговина, за да се бият в други страни. През 2016 година нямаше нито е един гражданин на Босна и Херцеговина, който да е отишъл като чуждестранен бойц в друга страна od kojih je 20 osuđeno, a ostali se nalaze pod sankcijama и kontrolom bosansko-hercegovačkih институция. Също времено има а, е, твърдение, че е, са навлезли хиляда е, чуждестранни бойци от Сирия в, на територията на Босна и Херцеговина, но това не е вярно. Има такива случаи, но те са точно 46. Нашите процедури и службите за разследване следят нещата внимателно. И както казах, по-настоящем от Босна не тръгват чуждестранни бойци. А, също е важно да се актуализира стратегията за борба срещу тероризма, за да се сложи край на радикализма и фундаментализма. Това е сериозно предизвикателство навсякъде по света и си даваме сметка за него. Работим също и по борбата срещу изпирането на пари, както и срещу финансирането на тероризма. Продължаваме да работим по механизми за гарантиране на ранната идентификация на нелегална дейност, свързана с тероризъм и за отнемане на активи и имущество, свързани с терористична дейност. Одобрили сме план за действие по темата и се надяваме, че ще бъдем изключени от списъка, в който в момента сме включени, като знак на признание за всички мерки, които предприемаме за борбата срещу финансирането на терористична дейност. Заключение. Босна и Херцеговина е изключително чувствително настроена спрямо позициите на Европейския съюз. Е, и се радваме, че Европейския съюз продължава да подкрепя Босна и Херцеговина. Надяваме се, че това ще продължи и за в бъдеще, че ще провеждаме съвместни срещи, че ще се занимаваме с политически въпроси а, и с неполитически въпроси, които са не по-малко значителни. Босна може да играе важна роля в много области, например в областта на културата – богатството на босненската култура е огромно, както и на културното наследство в страната. Така че можем да изиграем важна роля не само в нашия регион, но и в цяла Европа. И, например, музей като инструмента, като музея Асавик – са важни като символ на солидарност между различните е, художествени дейци от последните 20 години е, в Босна и Херцеговина. И последната тема, която искам да засегна е, е реформата на правото в областта на изборите. Всички в Босна и Херцеговина знаят много добре колко е важно е, да се реформира правото за изборите. и трябва да се спази решението на съда. Има няколко решения. И решенията на Страсбургския съд трябва да се прилагат. Ако ли не, ще се сблъскаме с проблеми. Нямаме никакво желание да ги нарушаваме. Тези решения заявяват, че системата на трите етнически групи не трябва да се прилага при изборите, защото това ще е дискриминация. Също времено, ако решението не се прилага, трябва да се им прави, че ние бихме били считани за нарушители на Европейската конвенция за правата на човека. И така трябва да се промени правото за провеждане на е, изборите, законодателството свързано с провеждането на изборите, за да може да спазим тези изисквания. И няма никаква причина а, това да не стане. Както казах, ще въведем тези реформи, ще вземем предвид правата на човека и решенията на съда в Страсбург. И трябва да се погрежим всички в Босна и Херцеговина, да подновят усилията си, да ги отвоят, за да можем да продължим да се придвижваме в посока към Европейския съюз. За нас основният елемент на реформата е да се приложат решенията на Европейския съд за правата, по правата на човека. Това е от огромно значение. Ако искаме да сме пълноценни членове на семейството на Европейския съюз, да зачитаме ценностите на мира, демокрацията, политически плурализъм и прочи, трябва да приложим съответните реформи и трябва да се предприемат всички съответни стъпки, за да можем да се интегрираме в Европа. Споразумението за асоцииране и стабилизация е от е, основно значение тук. То ще бъде основна рамка за административната дейност. Министерския съвет на Босна и Херцеговина е твърдо решен да постигне това, за да можем да се присъединим към Европа което ще е от полза за всички наши граждани. Гражданите на Босна и Херцеговина имат огромно желание да постигнат статут на страна кандидатка за Босна и Херцеговина. И нямат резерви в това отношение. Надяваме се, че ще получим първа пълната ви подкрепа, за да работим заедно за постигането на тази цел, която е изключително важна за нас. Благодаря много. А, нека да приветствам участниците в а, тази част от днешното заседание. които са поканени тук а, от Общоафриканския парламент, Марокко, Тунис и други страни. Господин Преда има думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря. Работим по темата вече една година. Благодаря за консултациите. Бях в Сараево преди няколко е, Дейна, заедно с е, е, колега от групата на социалистите, и вие казахте нееднократно, че трябва и ще бъдат проведени съответните реформи, за да може Босна Херцеговина да напредне. Направили сте вече много много повече от това, което бе направено през предходните години. Така че искам лично да ви поздравя и смятам, че е много важно да насърчаваме политици като вас, които са а, готови да провеждат реформи. И е важно да се противопоставим на възприятието, че ритъма на реформите се е забавил. Мисля, че е, за е, всички тук е, трябва да е очевидно, че вие имате огромно, огромна решителност да напреднете с реформите. Това е нещо, което Европейския парламент следи. Е, и знам, че и вие, както и ние, бихме искали Босна и Херцеговина, възможно най-скоро, да получи статута на страна кандидатка. Е, политическото лидерство е много важно в тази област, особено за, във връзка с е, търсенето на компромиси. И имах възможност от Сарево да пътувам до Баня Лука и е, да заявя това в срещите си с Игор Църнада, министър на външните работи и президента Додич, на когато обясних, че това е част от процеса процес, в който и той участва и а, е, трябва да е, действа активно като участник. Много е важен а, е, и въпросник. Много се радвам, че тук са а, представени и колеги от парламента. Защото всъщност имаме някои проблеми именно с колегите в момента от две години е, няма членове, които да участват в съвместната ни работа и призовавам да се продълеят препятствията. Господин Тадич, разбираме, е променил своята позиция, т.е. едно препятствие вече е преодоляно и вече можем да се срещаме редовно, за да можем най-вече да изслушаме позициите на колегите от Босна и Херцеговина по процеса. Ние нямам, е, не ние взимаме решенията за Босна и Херцеговина. Не заместваме босненските власти по никакъв начин. Е, не, и не ние преговаряме. но можем да дадем на колегите от Босненския парламент отличната възможност да разговаряме господин министър-председател, какъв е според вас най-идеалният вариант? За да се постигнат резултатите възможно най-добре и страната ви да стане страна кандидатка възможно най-бързо. Благодаря. Благодаря, господин Пикола. Благодаря ви много. Е, радвам се, че сте тук. Много се радвам, че между двете срещи имаше само една седмица. Наскоро бях в Сараево, заедно с господин Преда. Продължаваме с диалога. Искам да ви поздравя, господин Преда господин министр-председател, защото днес дадохте добри сигнали за работата на Босненския парламент и се надявам, че можем да работим заедно и че проблемите могат да бъдат разрешени, въпреки сложните институционни е, ситуации, които често пречат на тези, които искат да ускорят напредъка на Босна към интеграция в Европа. От гледна точка на Европейския парламент е, трябва да ви уверя, че тук има приятели на Босна и Херцеговина, които имат желание да ви помогнат да продолете вътрешните и външните проблеми и да е, създадете по-висока информираност в Европейския съюз за европейските амбиции на Босна и Херцеговина. Но знаете, че напредъка от 2015 и 2015 2016 година малко се забави пък е, през е, първата половина на 2017. Искам да се спра на два елемента, които според мен са важни за успеха на реформите, е, за които се борите в Босна и Херцеговина. Първият ми коментар е свързан с едно явление, засягащо много страни е, от е, Балтийско море до Балканите. Става дума за изтичането на мозъци, е, за това, че се изнасят най- полезните за производителността на труда граждани милиони са напуснали е, тези страни. Имате ли информация за тези цифри за Босна и Херцеговина? И възнамерявате ли да предприемете някакви мерки, за да спрете това изтичане на мозъци? Ако всички е, напуснат страната, особено младите, тогава на кога може да се разчита за реформите? Другият важен въпрос е социалният диалог. Всички успешни реформи би трябвало да включват всички социални партньори, за да има равномерно разпределение на тежестта на реформите. И така, дайте ни някаква представа за мерките, които вашето правителство възнамерява и е, прилага в момента в тази област, и процедурата за създаване на съвместна парламентарна комисия за стабилизиране и асоцииране наскоро беше деблокирана, така че парламентарният контрол вече може да стане факт, за което ви поздравявам. Колеги, моля ви, бъдете по-кратки, за да има възможност да чуем отговорите. Господин Радош, благодаря, господин председател. Господин Звездич, добре дошъл. Добре дошли и на членовете на парламента на Босна и Херцеговина, на госпожа посланника. Благодаря ви много за това, че се спряхте на напредъка на Босна и Херцеговина, на последните развития на въпроса за финансовото консоли... консолидиране и на данъците. Има обаче още работа за вършене. Казахте, че само 58% от вноса се покрива от износ. Това означава, че Босна Херцеговина е изключително зависима от вноса и този въпрос трябва да се разреши. Моят въпрос към вас е следният. Той е свързан с въпросника. В отговорите на въпросника и в, тяхното изготвяне е необходимо да се координира ем, дейността на различните елементи на властта. Вие сте въвели механизъм за координация – най-сложният до сега такъв механизъм, на която е и да била е, държава, която някога кандидатства за Европейския съюз. И моят въпрос е следният. Използвате ли този механизъм за координация? Ако го използвате, ам, добре ли функционира той? Това беше едно от важните условия за постигането на положителни отношения между Босна и Херцеговина и Европейския съюз – и е показател за това до каква степен Босна и Херцеговина е способна да функционира. И този, така че тази координация е важна не само за а, е, самия въпросник. И така как а, е, функционират механизмите за координация и ще се прилагат ли те и в останалите етапи на процеса за координация. Благодаря, госпожа Файон. Благодаря, господин председател. Нека първо да приветствам всички вас тук в Европейския парламент. Споменахте няколко амбициозни мерки, които Босна и Херцеговина възнамерява да предприеме в свой, по своя път към Европейския съюз. И тук искам да заявя, че Европейският парламент твърдо ви подкрепя. И във връзка с казаното от господин Преда, аз също се радвам, че се планира сътрудничество между депутатите. Често ми се струва, че няма достатъчна прозрачност от страна на босненските власти, що се отнася до начина по който се включва работата на парламента. Подобна информация липсва и за участието на академичните среди и, про, и прочие. Наскоро, например, говорихме за а, една телевизионна станция, която имаше проблеми и трябваше да бъде спасена. Защото ако националната телевизия на Босна и Херцеговина, за която става дума, а, преустанови своята дейност, това би била първата държава без национална телевизия. Трябва да се а, провери какъв е проблема и да се анализират нещата, да се види как точно се спасява телевизионна станция. Що се отнесе до реформите. Това беше конкретният ми въпрос. Що се отнася до борбата с тероризма и радикализацията, вече ни предоставихте известна информация, но искам да попитам как си сътрудничите с другите страни в региона. Защото това е въпрос свързан с сигурността. И в региона има някои страхове. До каква степен се обменят данни и какво можем да очакваме от Босна и Херцеговина в борбата срещу радикализацията. Благодаря. Господин министър, имате думата. Hvala najljepša svim uvaženim zastupnicima koji su postavili pitanje. Prije svega se... Уважаеми господа депутати, благодаря за въпросите. Благодаря и за поздравленията. Признахте нашите усилия и посочихте напредъка на нашата държава за присъединяване към Европейския съюз. Има укрепване на правотата държава, регионалното сътрудничество през последните години. С гордост мога да кажа, че се върнахме в посоката, от която се отклонихме преди доста години. Имаме нужда от економически напредък и напредък в сътрудничеството с нашите съседи. Сега ще отговоря на въпросите по реда на задаването им. Господин Преда спомена въпросника и динамиката на работата по него. Съгласно последните данни, институциите в Сръбската република започнаха да въвеждат е, отговорите в едината информационна система на Босния и Херцеговния. Бяха загубени няколко месеца и така, през следващите месеци ще получите съвместен отговор на всички части на нашата страна. Важното обаче е да не се добавя повече въпроси и да се насочим към оценка на качеството на отговорите. В първото три месече на следващата година е добре да получим официално съгласие и да станем кандидат за членство. Решен, решени сме да се присъединим към Европейския съюз. За нас няма друга альтернатива, това е единственият път, който искаме да следваме. Прилагаме реформи, които са много болезнени и трудни. И в крайна сметка, благодарение на тях и поради тях заслужаваме статут на държава кандидата. Много е важно този процес да не остава блокиран. Споразумението беше подписано преди 9 години. През цялото време се опитваме да направим всичко необходимо много е важно да няма блока да пред нас, за да можем да се движим напред <clears throat> към Европейския съюз. Естествено, за тази цел трябва да изпълним своите обещания. Затова <clears throat> е важно да има специален регламент за парламентарната комисия, която се занимава с този въпрос. Господин Тадич заяви, че последното предложение на парламентарната комисия е приемливо. В този смисъл имам чувството, че се откриват нови възможности след 2-3 години. Добре, <clears throat> че господин Тадич е съгласен. въпросът на господин Писалс за изтичането на мозъци. <clears throat> Това е макроекономически проблем, който е много съществен в Босния и Херцеговина. Млади хора напускат не само Босния и Херцеговина, но много такива млади хора има в Западните Балкани. при инвестиционните програми. Трябва да вземе предвид този фактор и да се опитаме да подкрепим малки и средни предприятия и да се опитаме да създадем работни места за тези млади хора. За тази цел има нужда от два плана. Създаваме работни места през последните 20 месеца създадохме десетки хиляди места в реалната економика. Другата ни задача е реформа на образователната система. Надявам се, че тази реформа ще започне максимално скоро. Така че да има подготвени млади хора, които да отговорят на потребностите на държавите, на економиката. Социалният диалог. Другият въпрос за е социалните партньори. Това е необходимо за всяка демокрация. Този диалог тече в економическите съвети, в отделните министерства с изготвяне на предложения за законодателство, което да защитава работниците и условията на труд. И още нещо, по което имаме съгласие. Просъюзите като представители на работниците следва да са политически и финансови независими. Само по този начин биха могли да представляват трудещите се в моята страна. Следващия въпрос е господин Радош. Да. Комисията за координация, в нея са представени всички институции в Босния и Херцеговина – Създадени бяха 33 работни групи с повече от 1500 членове, които са от всички нива на държавната администрация. Има пълноправни членове и заместници, които представляват всички слоеве в обществото, включително и кантоните, което означава, че наистина има действителна координация при отговора на въпросите на Европейската комисия. В нашите отговори ще получите действителната картина за положението в нашата страна. Госпожа Фаян спомена радио, телевизията и една от станциите в правителството смятаме, че радиото и телевизията би трябвало да бъдат е, професионални и независими от гледна точка на своето финансиране и да представят професионално информация на гражданите и да показват е, работата на администрацията в страната. В няко... някои случаи помагахме с финанси на тази станция, за да може да действа като национална телевизия. Скоро в парламента ще бъде внесен един проект от закон, който надявам се ще реши проблема с публичната телевизия в радио Босния и Херцеговина. Надявам се, че този закон ще бъде одобрен. А във връзка с сътрудничеството с другите съседни държави срещу екстремизма и тер... тероризма. Имаме подписано споразумение с Европол. И то действа от доста време насам. Работим в сътрудничество с полицията и разузнавателните органи в различните държави около нас. разбира се, с Европол и с всички държави по света, Съединените щати и други, тъй като тероризма е международна заплаха. Нашата цел е да не се допуснат чуждестранни бойци да напускат Босния и Херцеговина. В миналата година нямаше нито един случай на такъв боец заминал за чужбина. Нямаше и терористични актове. Много е важно в този процес да се включат всички религиозни изповедания, което ще ни помогне в борбата срещу радикализацията. И така. Слава Богу, през последната година и половина – успяхме да осигурим защита срещу тероризма. Надяваме се, че в бъдеще ще бъде така. Това е важно за процеса на помирение. И накрая, благодаря ви много за търпението, благодаря за вниманието. Накрая искам да повторя още веднъж, че сме решени да се присъединим към Европейския съюз заради економическото развитие за създаване на работни места и за сътрудничество с европейските държави, което ще ни помогне в процеса на помирение. Благодаря на Европейския парламент за всичко, което е направил за Босния и Херцеговина. Надявам се, че в бъдеще ще продължи тази работа. Благодаря.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 no. continuamos. Por favor. Silencio. Нека да продължим, госпожи и господа. Моля ви за малко тишина. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es la relaciones políticas de la Unión Europea con... Да разгледаме следващата точка. Отношенията на Европейския съюз с АСЕАН. Политическите отношения ще разгледаме доклада за тези отношения и измененията. Внесени са 162 изменения. Има 15 компромисни изменения. Веднага ще дам дума на, на докладчика. You already mentioned that... Благодаря, господин председател. Вие вече споменахте, че сме постигнали съгласие по 15 компромисни изменения. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхната <clears throat> конструктивна работа. Благодаря за сътрудничеството. Благодаря на Европейската служба за външни действия, които ни помогнаха в нашата работа. Ще направя два коментара. Първото за изменение, компромисното изменение номер 6 по точка 6. Поради грешка, извинявайте, грешката е моя. Пропуснали сме частта от текста на проекто, компромисния текст, по който постъгнахме съгласие с докладчиците се сянка. Днес ви информирам, че искам утре да внеса устно изменение, за да коригирам този пропуск за изречението, което предлагам. Като устно изменение на края на компромиса звучи след последния начин. The interest of the EU in furthering engagement with the region through all ASEAN-led processes. It would be a sorry omission if we did not... Би било жалко, ако не посочим това намерение да участваме активно в процесите в АСЕАН. И тук нямаше никакви спорове. Второто бележка касае точка 10 от проекто доклада. Там се предлага да се отбележи годишнината с една <clears throat> специална инициатива за обмен на млади лидери през 2018 година. генералният секретар на Европейската служба за външни действия ме информира, че те са готови да подкрепят, подкрепят тази идея, ако отсрещната страна я приеме. Това бяха моите коментари. Благодаря. Господин Танък, моля. Не, исках думата, но съвсем накратко. Докладът е отличен. За мен беше удоволствие да работя като докладчик в Сянка. Много хора се опитват да сравнат АСЕАН с Европейския съюз. Мисля, че това е малко преждевременно. АСЕАН е малко по-различна организация от гледна точка на управлението, културите и традиционните отношения. Надяваме се, че в бъдеще тази организация ще се превърне в единен търговски блок, с който да развиваме търговски отношения. Там все още нямат митнически съюз, е, но нашите препоръки са добри. Като стимул за държавите в Асиан да си сътрудничат повече економически, търговски сега и в бъдеще. Има един цял списък с препоръки, който подкрепям. С едно изключение, нашата група ЕКАРЕ ще подкрепи всички компромисни изменения. Е, благодаря, господин Шулц. Да, аз благодаря на докладчика. Благодаря и за компромисите. Имаше цяла редица изменения и предложения. Бих искал той да беше обработил по-смело о нези изменения, които се отнасяха до демократичното овластяване на гражданите. Това бяха неща, които бяхме предложили ние, но по принцип надявам се утре да имаме едно ясно позициониране в областта на външната политика и в областта на сътрудничеството с АСЕАН. Господин Лохпилер, госпожа. Благодаря, господин председател. Мисля, че доклада е добър. Внесохме доста изменения по компромиса 9, човешката демокрация, тъй като тук присъства господин Пацини. Там е записано, че приветстваме първата политика за човешки права. Напълно съм съгласен с тази идея. Добре е да чуем все пак от, от външната служба кога се предвижда този диалог. И тъй като има годишнина, е добре да има такъв диалог и през настоящата година. Не зная дали господин Пусини може да отговори на моя въпрос. Supuesto, ningún проблема, señor. Yeah, thank you very... Да, благодаря. Да, <clears throat> с удоволствие ще отговоря на този въпрос. Опитахме се няколко пъти, включително миналата година по време на председателството на Лаос на АСЕАН, да организираме втори диалог по човешките права за съжаление се оказа невъзможно поради няколко причини. След помолихме <clears throat> Филипинското председателство на АСЕАН да направим същото. И в момента работим съвсем конкретно <clears throat> за второто издание на диалога по човешките права, което ще се проведе през ноември. В момента работим за датите, програмата, и искаме да преодолеем някои евентуални трудности. Съвсем ясно заявихме на приятелите от АСИАН, че от гледна точка на <clears throat> политическия диалог, целта на този диалог не е да остане една единствена инициатива и той трябва да стане постоянен елемент в нашите отношения – Работим съвсем конкретно, за да организираме през ноември второто издание на диалога. Надявам се, че това ще бъде потвърдено официално съвсем скоро. Con esto concluimos este punto. Mañana tenemos la votación en la comisión. Благодаря. Гласуване утре в комисията. Следващата точка в дневния ред. Искате думата ли? Да или не? по тази точка, така ли? Um, um, Извинявайте, че се забавих. Е, говоря от името на господин Девид Мартин, тъй като той, той не можа да присъства на днешното заседание. Господин Мартин а, е написал, че благодари на съдокладчиците за работата по доклада. Доволен е, че са обхванати ключовите отношения между Европейския съюз и региона на АСИАН. Неговата, неговото желание тези отношения да се продължат и да се задълбочат. Не само като търговски партньор. А иначе регионът става се поважен в глобален план – подкрепяме този процес. От гледна точка на бъдещето АСЯН има потенциал да бъде главно действащо лице по споровете в Южното Китайско море и разрешаването на проблемите с Европейския съюз по екологичното развитие човешките проблем. Европейския съюз може да предложи образец за интеграция. Нашата, нашия пример може да помогне за мирни отношения между членовете на АСЕАН. Можем да обменим с тях най-добрата практика. Нашата група внесе няколко изменения. Повечето от тях бяха включени в компромисните компромисите. Благодаря на докладчиците в сянка. Един коментар на господин Мартин. В момента така дискусии за това, че става дума за виртуално търговско споразумение с държавите от Асиана. Акцентът върху, в този доклад трябва да бъде върху отношенията с АСЕАН, а не вътрешни приоритети на Европейския съюз. Групата на социалистите очаква да се гласува по този доклад положително утре. Екзамен del proyecto и информе sobre las relaciones políticas de la Unión. Благодаря. Нека сега разгледаме като втори тур отношенията ни с Индия. One sentence to the remarks. С едно изречение да реагирам на бележките на колегата във връзка за връзката между политическите отношения и търговските отношения. Европейския съюз и АСЕАН. Много внимателно разговарях по този въпрос с председателят на комисията Инте, така че в текста на доклада да не се записват единствено цели на Инте. Bueno, pues doy por concluido, ya no voy a dar la palabra a nadie más, voy a presentar, eh, estamos hablando de que... Este е acá, благодаря. През септември докладът ще се гласува в пленарната зала. 194 изменения, имаме 16 компромиса от докладчика. Давам думата на господин Преда. благодаря, господин председател. Искам първо да поздравя тези, които участваха в преговорите за отношенията ни с Индия. Всъщност, мнозинството в нашата комисия желае тези отношения да се развиват. Гласуването показа е, че има желание от среща на върховно на високо равнище между Европейския съюз и Индия през есента. Има някои конкретни предложения, които искаме да бъдат реализирани. Първо, има нужда от една ясна и кохерентна стратегия за Индия и за този регион. Защото до сега акцентът върху нея не беше достатъчно силен. Необходимо е бързо да се реализират всички решения взети на последната среща на върха във връзка с свободната търговия, за да има економически и социални предимства за двете страни. Много е важно да се засили сътрудничество между ЕС и Индия – във външната политика. Срещу екстремизма, човешки, за човешките права, срещу тероризма и радикализацията. Включително и управлението на конфликтите в някои региони. В същия смисъл има нужда от добра координация на равнище ОНЕ. Във връзка с гласуването <clears throat> ето, в тази организация, за да можем чрез този, това партньорство да сме гарантии за демокрацията в международен план. Добре, в външната политика да вземем предвид измененията, внесени от някои мои колеги. Сигурността в моретата, борбата срещу пиратството в Индийският океан. Има нужда от партньорство по отношение на устойчивата енергия, включително и международно сътрудничество, друг една сфера с измененията обмен на студенти, специалисти от различни области, специалисти от културата и науката. Трябва да обърнем специално внимание върху сътрудничеството за човешките права, включително и правата на жените. И трябва да потърси най-добрите средства за закрила на тези права. Всъщност това са основните послания, около които се обединяваме. Благодаря специално на докладчика. Надявам се, че в този доклад ще има ясни категорични позиции Не бива в някои детайли да допускаме противоречиви твърдения. Много е важно да запазим волята за сближаване и сътрудничество, като предлагаме да има сътрудничество във всички тези сфери, които изброих. Благодаря. Радили. Uh... You, And, uh... Благодаря. Благодаря и на докладчика за, чудесен, за чудесния доклад и за конструктивното сътрудничество. Мисля, че всички докладчици в Сянка го оценяват. Мисля, това е добра възможност за всички нас да се съсредоточим върху отношенията си с Индия, и да идентифицираме области, където има потенциален напредък. Мисля, че доклада прави именно това. Важно е да видим в глобалните промени, които се случват, особено по отношение на САЩ и тяхната изолация. Ние споделяме с Индия стратегически интереси и в тези области може да си сътрудничим. Кристиан се спря на някой от тях, но може би може да допълним този спектър. Например, може да работим в областта на екологията, климатичните промени, Парижкото споразумение. Тук в лицето на Индия имаме съюзник. Поддържане на мира и стабилността в Индийския океан, но също така и в Китайско море. Е, то е важно за търговията на Европейския съюз. Освен това, по-задълбоча, по-голямо задълбочаване може да има сътрудничеството по отношение на борбата с тероризма, радикализацията и киберпресъдността приоритет за нас растежът и заетостта. Мисля, че дискусията с Индия и укрепването на търговията могат да постигнат именно тези цели. Когато говорим за търговията, жалко мисля, че нямаме напредък по преговорите за свободната търговия. От 10 години се водят тези преговори и, и ясно е, че трябва да съживим а, тези преговори. Това е нашият сигнал към компетентните ни служби. Споразумението за свободна търговия би отвоило износа на Европейския съюз към Индия. Това би било и важен политически сигнал за политиката на Европейския съюз след Брексит. А, има положителни сигнали по отношение на търговията, на споразумението за търговия по време на посещението на господин Моди в Германия и Франция може би именно тук трябва да се опитаме да надградим. Бе, бе казано, че предстои среща на върха в Дели – Нека продължим с тази инерция. Много е важно докладът да остане конструктивен. Като докладчица в сянка, аз се радвам, че успяхме да да внедрим някои от приоритетите си в компромисите, например човешки права, промени в климата, заетост. Приключвам, господин председател. Важно е също така да имаме балансиран доклад и по отношение на следващата средства, среща на върха. Моля, спазвайте времето за изказване. Господин Танок, аз ще бъда кратък. Сещам се за 1999 година, когато създадохме групата за приятелство с Индия. Аз бях тогава първият председател и председателствах мисията в Индия. Индия е най-голямата демокрация в света и ще бъде по-голяма в в страна по отношение на населението от Китай. Има традиционни връзки с Португалия, Обединеното кралство. Имаме общи интереси в областта на борбата срещу климата, извинявайте, срещу тероризма и борбата за постигане на климатичните цели. Индия е член на БРИК като развиваща се економика, така че тя е важен търговски партньор. Също така, надявам се, наистина в един момент споразумението за свободна търговия да стане реалност, но за съжаление моята страна до тогава вероятно ще е напуснала Европейския съюз. И така, <clears throat> Брексит променя много неща. Но нещо, което е много важно, двама министър-председатели имат индийски корени. Министър-председателят на Португалия и е, новия тишок в Ирландия, Леофарадка има индийски корени. Това е интересно. Тоест, две, двама министър-председателя с индийски корени. Така че наистина имаме много е, ясни връзки с Индия. Господин Пъхнер, благодаря на докладчика. Имам няколко коментара. Най-напред, компромис 7. Вие говорите за СТО но, е, но не приехте нашето измерение 100. В него ние говорим за запасите на ориз. Това е много важно за изхранването на населението, ако има щети нанесени от монсуна. Мисля, че това е важно и в момента е, такът дискусии в ЕСТО, именно по този въпрос. Така че, мисля, трябва тук да а, укрепим индийската позиция. Но това е важно и за човешките права. На второ място. Бих се радвал, ако формулировката е по-силна, формулировката за вътрешните проблеми в страната особено когато става дума за религиозни екстремизъм. и за човешките права. Нещо, което липсва според мен, е генеричните лекарства. Това не е споменато в, репорт, в доклада. Според мен обаче като цяло докладът е добър но бих искал да има тези допълнения, които споменах. Благодаря. Благодаря на докладчика Преда. Е, докладът е ценен. Благодарим за това. Радвам се, че съдържанието на доклада върви в посока на мисленето на външната служба. Ние наистина искаме да използваме неизползвания още потенциал на връзките с Индия. Те имат стратегическо измерение Ние искаме да надградим на, сред, на, на постиженията на срещата на върха от 2016 година и да консолидираме усилията си в рамките на плана за действие до 2020 година. Какво има предвид? Усилията в областта на борбата срещу тероризма, мобилността в мореплаването и економическия растеж. Смятам, че е важно да имаме партньори в целия свят, особено когато те са големи демокрации като Индия. Естествено имаме общи предизвикателства в областта на външната политика. Важни са и между човешките контакти. Ще работим върху програмата Erasmus+. Броят на студентите за обмен през последните години нараства. Ще продължим в тази насока. Надяваме се науката и културата да се сближат между двете страни. Ще продължим да поддържаме диалога с Индия, особено на фона на предстоящата среща на върха през есента. Докладът ще е много важен за нас, когато изготвяме нашия текст. Благодаря за този доклад. И така, добре, ще гласуваме доклада утре, а в пленарната зала през септември. Bueno, vamos a pasar al segundo, al próximo punto, que es la presentación de... И така продължаваме с Точка 9. Представяне на проучването енергията, определящ фактор на регионалната стабилност в източното Средиземноморие. Това е заседание при закрити врата и ще помоля всички, които